които проблеми, които разравят е, така дълбоки е, чувства в, е, по някои е, въпроси. Например, последният, който се изказа господин Лопес Агия и господин Депре преди това, е, трябва да отговоря на вас, че се опитахме да, да откликнем на някои от поставените от групите е, проблеми. Резултатът е, засилен от е, е така, контрола на Европейския парламент и неговия при, е, принос е добър. Което е важно за мен, този, този ход има силната подкрепа на работещите на е, терен, е, полицаите, граничните служители. Е, това им е нужно, за да си вършат работата и да гарантират нашата безопасност. Благодаря на комисаря Кинг. Сега докладчиците отново ще започне колегата Ленарец. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря и на вас, господин комисар. В началото на този процес имахме много часове обсъждания в рамките на парламента, между парламента и комисията за това как да работим, как да работим по-добре. И се радвам, че нашите усилия доведоха до един, според мен, много добър резултат. И искам да благодаря на всички колеги, които подкрепиха това предложение. Мисля си, че повечето от нас подкрепя това. Повечето от нас говорих и за баланса между сигурността и основните права. И, както беше казано тук, те не си противоречат, те се допълват взаимно. Мисля си, че това е един от основните принципи, които заложихме в нашето предложение. Това е нещо положително. Положително, ако сме загрижени от борбата срещу измамите се използва на фалшива самоличност, ако искаме да осигуряваме сигурността в Европейския съюз, ако искаме да гарантираме на работещите в полицията, граничната охрана, митниците, повече инструменти за добре, за да могат те добре да работят ако не сме загрижени за това, ако не се грижим за това да се борим срещу измамите и тероризма, мисля си, че това няма да доведе до нищо добро. Много ви благодаря. Благодаря на колегата Ренес и сега в заключение колегата Мело. Благодаря. Два коментара в заключение. Единият е адресиран към органите. На първо място полицейските органи. Те залагат живота си на карта всеки ден, за да гарантират нашата безопасност. Така че за тези полицейски служители ние трябва да осигурим максимално добър отговор. Frontex, Европол, Юлиза и полицейските служби. Второ, Зелените и комунистите, например, твърдят, че тази система ще се използва срещу, както срещу престъпници, така и срещу честни хора. Знаем, че когато някой е честен, не е нужно да го разследваш, но тъй като мошенниците се смесват с честните хора, ние трябва да правим разследвания, за да разкрием престъпниците. И, но за щастие, мнозинството от невинните хора минават безпрепятствено, пресичат безпрепятствено гражданите. Комунистите държат много на въпросите за законност и за това напуснах залата. Дебати от този тип очевидно не представляват интерес за тях. Мога да гарантирам, че ние в Европейския съюз ще положим повече усилия за законността, отколкото е в режимите, които те защитават Куба, Венецуела или Северна Корея, където органите действат с здрава ръка. Те няма съмнение, че те събират информация и извършват произволни арести заради убежденията на хората, но ние в Европа държим на спазването на законите и защитата на сигурността. Благодаря на колегата Мелов. С това приключва дебата. Следваща точка от дневния ред е Значи е, гласуването е, ще е, бъде след два дни. А сега доклада на колегата Ниблер за засилване ефективността на преструктурирането, процедурите по преструктуриране, несъстоятелност и упрощаване за задължения. Скъпи, благодаря господин председател, скъпи колеги, благодаря, благодаря на докладчите в Сянка за подкрепата им. Мисля, че директивата за превентивното преструктуриране и предоставянето на втори шанс е наистина жалон по пътя на Европейския съюз е, към е, по-добра бизнес среда. Е, трябваше в резултат на, на банкрути, близо 1 милион и 700 хиляди работни места бяха загубени в последните години. Наистина трябва да насърчаваме предприемаческия дух и за целта е трябва да улесним процедурата по структуриране, да облегчим финансовите затруднения на потърпевшите. По този начин ще подкрепяме начинаещи е, фирми, е, малки е, компании и ако го постигнем, смятам, че ще е, сме постигнали нещо с, е, е, по въпроса на банкрутите, нещо, което е стигма, което е позор в Европейския съюз. Сега, от, отправната точка беше е, до, много трудна, защото имаш, имахме 27 държави членки с различни системи. Е, държави като България, Словакия, е, Унгария имаха е, различни представи за това. В моята страна Германия също проблема с преструктурирането не е лесен. В други пък, като Франция, Великобритания, това е лесно достъпно. Различни, става дума за различни различни култури, различни традиции, е, както, например, в моята страна, при преструктурирането, при е, при е, несъстоятелност, е, кредиторите, преди всичко се е, ударението е върху интересите на, на кредиторите. Е, в други страни е, е, то се поставя на различно място. Е, целта е обаче да се запазят работни места. Това, което се предвижда в тази директива, е, с, е, е, мисля, че е добър баланс между тези две школи, между тези две различни култури. На три части се разделя директивата. Първа съставане на система за ранно предупреждение, предупреждение. Втората част е посветена на темата превентивно преструктуриране и третата е, е, е упрощаване на задължения трябва да бъдат въведени съответните инструменти от държавите членки, е, които да дадат възможност на предприятите своевременно да, е, да могат да преструктурират, е, ако това е възможно, съответното предприятие. При превативното преструктуриране, което е важно за нас в парламента, е да се постигне по-добър баланс между интересите на всички засегнати и длъжниците и кредиторите в парламента смятаме, че предложението на комисията е добро. Е, то е ориентирано повече към длъжниците и е, мисля, че с нашите изменения и доклада ще е, намерим по-добър баланс между двете, интересите на двете страни. Бихме искали ясно да изясним каква е ролята на участващите в една процедура при структуриране какви са задълженията, дали това е задължително, дали е, е доброволно преструктурирането. Това е една тема, която е, много е, сериозно бе третирана в Европейския парламент успяхме да постигнем този баланс, да изгладим различията, за което много се радвам. Много добре работихме по подробностите, както и по последната точка опрощаване на задълженията. Постигнахме един е, добър, разумен компромис и сега според нас е, директивата е, допуска до 3 години опрощаване, ако наистина преструктурирането е успяло това ще насърчава създаването на нови предприятия и е, мисля, че е в добра насока. Благодаря на колегата Диблер. Сега е, комисари Кинг има думата. Е, благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Директивата за е, незастоятелност е, има две цели. Да помогне на е, фирми, които са изпаднали в несъстоятелност, да получат втори шанс. Това ще улесни свободното движение на капитал, както и свободата за създаване на фирми, като се прилага европейски подход и се премахват пречките, проистичащи от различията в националните процедури за превентивно преструктуриране. Това е тази култура на спасяването е има ключово значение за економическия растеж. От името на комисията благодаря на докладчика госпожа Ниблер и докладчите в Сянка за чудесната им работа. Тази директива предвижда разпоредби за минимална хармонизация, така че жизноспособни предприятия в трудности да имат достъп до рамки за преструктуриране, така че да продължат да съществуват. И второ, свръхзадлъжнели и честни предприемачи да получат втори шанс, като се опрощят дълговете им за максимален период от 3 години. Директивата ще подобри ефективността на преструктурирането, несъстоятелността и, освобождаване, и опрощаването. Това на свой ред ще създаде повече, ще доведе до повече инвестиции и работни места, ще премахне ненужните е, ликвидации и ще предотврати натрупването на необслужвани кредити и е, ще се осигури възможност за подпомагане на унези предприемачи, които искат. Очаквам с нетърпение дебата и гласуването утре. Е, благодаря ви. Благодаря на комисаря Кинг. Сега е, колегата Калве Джампон. Две минути. Благодаря, господин заместник председател, господин комисар Кинг. Благодаря, че подкрепяте този важен законодателен акт и важна инициатива на парламента, защото това бележи промяна в тенденцията за отношение към поведението на предприемачите особено когато те са в затруднено положение. Тук вече не стигаме САЩ. Виждаме, че много предприятия фалират всяка година в Европейския съюз и съответно много хора губят работата си. Защо? Много често поради прекомерно стрикно изпълнение на вече стрикните норми и нежеланието на администрацията да разбере колко е важно да се запазят предприятията, за да имаме добра економическа тъкан. Трябва да подкрепяме най-активните в нашето общество. Трябва да се стремим към по-добро състояние на предприятията и разбира се работещите там. Необходимо е да има един такъв инструмент, за да имаме по- силен единен пазар. Също така по този начин се гарантира по-голяма правна сигурност при трансграничните операции. Насърчава се реструктурирането на жизнеспособните предприятия. Например, администрацията често, когато прилага закона, не се интересува това какво ще се случи с работниците. И за това е много важно, че залагаме на възможностите да бъдат защитени работниците по този начин. Благодаря на колегата Шамбон. Сега колегата Мартен е, няма го. Колегата Свобода има думата за 3 минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Поздравления на колегата Ангелика Ниблер за един отличен доклад. Превентивното преструктуриране разбира се, е много важен инструмент в ръцете на европейските предприемачи. Ако въведем системи в, или правила, норми в е, е, въжащи за цяла Европа, това ще е, много благоприятно ще се отрази на свободата на движение, свободата на е, бизнес, ще помогне и на малките и средни предприятия, които са 99% от всички е, предприятия и е, често понякога не са особено силни финансово така че това е смисъла на подобен е, документ. Е, минималната хармонизация ще предостави достатъчно пространство държавите членки да работят е, със съответните норми и да, се нагодят към, да ги нагодят към бизнес културата съотношенията между кредитори и длъжници са много деликатни и от чисто човешка гледна точка, това е много е, деликатен въпрос в е, Чешката република. Възоснова на опита си, е, трябва да кажа, че не всеки длъжник е, би трябвало да бъде наказан, е, е защото не винаги той носи е, отговорност за е, тази задължнялост. Кредиторите обаче трябва да разполагат със средства, инструменти да си върнат е, е, парите, разбира се. В този смисъл доклада е добър компромис. Той отразява интересите и на кредиторите, и на длъжниците, и на, на длъжниците. Така че аз сам за този доклад благодаря. Благодаря колегата Свобода. Сега колегата Коферати има думата за 5 минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. От самото начало за нас е, беше много положителна и удачна директивата, която ще гласуваме утре. В момент, в който економическите и социални ефекти на дългата економическа криза все още не са е, прекратени и е необходимо да използваме всички правни възможности, така че предприятията да тръгнат по пътя на преструктурирането и да спасят економическата дейност, като първо, и второ, да им се помогне в процедурата на несъстоятелност, е, за да се избегне е, загубата на работни места и да не допуснем е, понякога драматични економически последици. Текста, който ще гласуваме след, дълъг, след дълги преговори, в които участваха парламента е, и съвета, ние имахме възможност да обсъдим най-деликатните въпроси и не можем да гледаме на тези преговори отрицателно. Да не, не можем да скрием, че загубихме важна възможност да осигурим по-добра подкрепа на по-уязвимите субекти в драматичния момент в някои райони. Става дума за големи предприятия, както и за и малки и средни предприятия. План за преструктуриране свързан не само с финансови въпроси. Те са най-очевидният аспект във всички обстоятелства преструктурирането неизбежно обхваща и организацията на предприятието, не само защото недобрата организация води до трудности, но и защото за да се излезе от трудностите има нужда от промяна в модела, който е в основата на кризата. следователно, процесът е свързан и с възнаграждението на работниците и условията за труд. Става дума за голям брой хора. Също така, в много случаи се губи цяла производствена култура. Необходимо е да има пълна информация, пълно информиране на работниците, както и на всички останали субекти, заинтересованите лица, имащи отношение към предприятието. Успяхме от тази гледна точка да постигнем сериозен напредък, както беше казано. И тук трябва да благодарим, и аз го правя с удоволствие, докладчицата по време на продължителните тристранни срещи. Би било уместно да предидим още няколко стъпки. Хубаво е да включим задължението да се получи съгласието на работниците за всички организационни промени. Сред тях съкръщения, работно време и материални условия на труд. В противен случай това, това не е направено и следователно е пропуск, тъй като става дума за най-уязвимите. Друга пропусната възможност – е, пак е свързана с работниците като евентуални кредитори на предприятията. Работниците не могат да бъдат разглеждани на едно и също ниво. И е необходимо да се гарантира сериозна подкрепа за най-слабите кредитори, именно работниците. Смятаме, че специфичната, конкретната помощ не бива да бъде пожелателно, а задължително. Трябва да има преференциални права и допълнителна защита спрямо всички останали категории кредитори. А, ние ще спрем тук и сме доволни от това, което е постигнато и се надяваме, че директивата утре ще бъде прията но ще продължим да работим, за да може онова, което е пропуснато в бъдеще, в бъдещият парламент, който ще бъде избран от европейските граждани, да се върне на тези въпроси и да гарантира а, истински напредък, който да отползва за всички, както за предприятията, така и за работещите. Благодаря на колегата и Сега Сошният. Отново виждаме една специална процедура. Откъде ще намерите пари, за да спасите всички тези фалирали дружества – Уважаеми колеги, едва ли ще дадете пари от своите командировъчни, по-скоро ще бръкнете в джоба на данакоплатеца. Тоест отново ще се взимат добри пари от здрави предприятия, от хора, които работят и ще отиват тези пари към онези, които са се провалили – и за да спасите провалилите си, вие ще жертвате добрите, жизнеспособните компании. И ще плащате на чиновниците, които ще извършват тези процедури. Това не е особено разумно, ако говорим за използване на обществени пари. Става дума просто за прехвърляне на пари от една група населението към друга, Uh. председател уважаеми колеги! поздравявам госпожа ниблер за постигнатото споразумение по директивата относно превантивното преструктуриране предоставянето на втори шанс и мерките за повишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране несъстоятелност и опрощаване на задължения. добре известно е че ефективни и ефикасни процедури по несъстоятелност са елемент от добрата бизнес среда. те подкрепят търговията и инвестициите те подпомагат създаването и запазването на работни места и подпомагат икономиките да преодолеят шокове които водят до високи нива на неплатени задължения и безработица. на практика различията в националните производства по несъстоятелност могат да направят скъпоструваща и продължителна защитата на интересите на дружествата което пречи на функционирането на националните икономики и на общия пазар като цяло несигурността около правилата и процедурите по несъстоятелност се възприемат като възпиращ фактор за трансграничното разширяване и инвестиции. всяка година милион и седемстотин хиляди души губят работните си места поради фалит на дружеството в което работят. с новата директива ние целим подпомагането на малките и средни предприятия. за тях ще е от голяма полза въвеждането на ключови принципи за превантивно преструктуриране и даване на втори шанс на предприятията в държавите членки както и въвеждането на по кратки и ефективни процедури по несъстоятелност. наред с това целим даването на втори шанс на предприемачите чрез опрощаване на техните дългове. така ще се премахнат вечните длъжници и ще се намали размерът на необслужваните кредити в счетоводните баланси на банките и ще се предотврати натрупването на такива кредити в бъдеще. за да бъде постигнато това обаче е изключително важно правилата за опрощаване на задълженията да се прилагат и към потребителите ето защо се надявам че държавите членки ще вземат предвид препоръката в текста а именно да започнат борба със свръхзадлъжнялостта на потребителите като в най кратки срокове въведат обвързващи правила за опрощаване на задълженията им. благодаря за вниманието. благодаря на колегата радев. разрешавате ли въпрос от колегата шестнец? Приемате ли въпрос от колегата Шерснич? Въпросът ми е как искате да подобрите бизнеса, като взимате пари от едни, за да ги давате на други. Това няма ли да бъде просто един вечен двигател? спасяването на фалиралите дружества и насърчаването на хората да поемат повече рискове и да фалират. Когато има процедури ясно описани, с ясни правила, които ще ни помогнат даже с частично опрощаване на дългове да запазим малки и средни предприятия работоспособни, да запазим работните места, това е в интерес на цялата икономика както на кредиторите така и на длъжниците. Благодаря на колегата Радев. Сега комисаря Кинг има думата. Um, Уважаеми господин председател, благодаря ви за този дебат и особено за извършената работа от госпожа Ниблер. Отново от името на Европейската комисия искам да ви призова – всички да гласувате утре за това политическо споразумение за директивата. Що се отнася до нас, ние ще работим по гарантиране на това съвета да финализира процедурата и след това директивата да бъде реално приложена на практика от държавите членки. Благодаря, комисар Кинг. И сега давам думата на госпожа Либлер. Много благодаря. Първо искам да благодаря на комисията, на комисаря Кинг, благодаря на колегите, които бяха много ангажирани по време на този дебат. Още веднъж ще подчертая, че смятам, че постигнахме много добър компромис. И преди всичко се застъпваме и правим крачка напред в името на всички предприемачи в Европа. Имаме толкова талантливи предприемачи, толкова талантливи глави. Аз мятам, че младите хора трябва да са мотивирани да рискуват, да основат фирма и тази директива ще направи по-лесно тяхното положение в случай, че изпаднат в затруднение и ще могат да получат втори шанс. Колегата, който твърди, че тук се преместват пари от място на място, ще кажа, че не съм съгласна. Не става изобщо въпрос за това. Тук става въпрос за това или да се оставят фирми да фалират, или по по-интелигентен начин да им бъдат опростени дълговете и да бъдат те преструктурирани, да им се помогне ето това е смисълът на тази директива и за това много се радвам, че успяхме да се обединим около, едно, от, около един добър законопроект, за да подкрепим сектора на предприемачите в Европейския съюз. Не ни трябва само подкрепа от страна на държавата, трябват ни предприемачи, инвеститори, които са готови да рискуват. И с тази директива създадохме рамка в тяхна подкрепа и смятам, че свършихме добра работа. Надявам се утре по време на гласуването този доклад да бъде прият. Опитваме се да укрепим и позицията на работодателите. Господин Коферати каза, че и работниците трябва да бъдат подкрепени, но в рамките на тази директива има и множество нови възможности за съвещание. Не са само предприемачите, които имат преференциални права. Надявам се, господин председател, този доклад да бъде прият от разголямо голямо мнозинство. Много благодаря на госпожа Ниблер. С това приключва този дебат. Доклад ще се гласува утре. Следващата точка от дневния ред е докладът на господин Свобода, упражняване на авторско право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания и за препредаването на телевизионни и радиопрограми. Давам думата на докладчика за 4 минути. Господин председател, господин комисар, радвам се, че ще можем да гласуваме резултата от преговорите който не беше лесен. Искам да изкажа благодарност на всички за участието в преговорите, за проявеното търпение и готовност за постигане споразумение, най-вече на колегата Ниблер. Прилагането на единия дигитален пазар е приоритет за комисията и парламента. Позицията на парламента се различаваше от тази на комисията. Наш дълг бе да действаме спрямо волята на мнозинството от колегите. Според парламента ние трябва да подпомагаме тези, които създават произведенията, да им осигурим правна сигурност и да им подпомагаме дългосрочните проекти. Трябва да направим всичко, за да осигурим разнообразие на европейската култура. и за да създадем необходимите условия за работа на европейските автори. Трябва да създадем условия за различните радио и телевизионни оператори. Даваме се сметка, че навлизат нови дигитални технологии – но трябва да осигурим същевременно и сигурна среда за дигиталните предприятия. Поради тази причина прилагаме принципа страна на происход. Степента, до която ще се прилага този принцип, е следната. Само при уреждане на права при радиоразпръскване, при повторно излъчване и нови продукти. Това е приемливо за парламента. Смятаме, че компромисът е балансиран и ще позволи на радио и телевизионните оператори и зрителите на програми по интернет по-добро предлагане. Потребителите ще могат да гледат повече предавания на територията на целия Европейски съюз. Парламента също така искаше да се осигури пряко въвеждане на сигнали, което се използва все по-често от радио и телевизионните оператори, макар че изпълнението на това изискване означаваше да се премине от регламент към директива. Не успяхме да се справим с това предизвикателство, така че ще гласуваме сега директива, а не регламент. Прилагането на правилата следва да се ръководи от желанието за спазване на авторското право. Единственият начин да се подпомагат авторите и да се гарантира качествени програми за потребителите. Споразумението е балансиран компромис, отразява сегашните условия без да пречи предприемането на допълнителни мерки при промяна в условията. Призовавам всички колеги да подкрепят резултата от преговорите при гласуването утре. Благодаря. Благодаря на колегата Свобода. Сега за 3 минути има думата колегата Уорд. Аз приветствам усилията на комисията да подпомогне наличието на култура във всички държави членки. Това е важно, тъй като с разширяването на онлайн услугите, бариерите пред излъчването се намаляват, което позволява на всички да работят по-добре. Това е важно за здравето на културния сектор, защото е необходимо те да имат някакъв адекватен адекватно ниво на контрол върху произведеното от тях съдържание. Това ще позволи да имаме повече програми в Европа. Това е положително развитие и за гражданите, и за продуцентите, които участват в оформянето на европейската култура. Информациите и текущите новини ще станат по- достъпни, което ще ни позволи да имаме качествени медии на целия континент, което ще подпомогне и целия медиен сектор. По-добре е да подпомагаме предоставянето на по-надежна информация на европейско ниво и мисля, че това има възможността да оформи обща европейска перспектива. Тук ще бъдат включени и други неща, свързани с правата на авторите. Мисля, че това ще даде възможност да имаме по-голяма достъпност на културата през граница и същевременно ще запазим договорните свободи. Културата има важна роля за формирането на силни отношения в континента и за премахването на бариерите между хората. Тези общи излъчвания, които ние споделяме, оформят обща среда и трябва да насърчим здрав сектор, който може да достигне до всеки един граждан. Що се отнася до всичко законодателство за авторските права, не трябва да бъдат забравени онези, които го създават. Те не трябва да бъдат изложени на експлоатация и трябва да получават подходящо заплащане за своята работа. Притежателите на авторски и сродни права трябва да бъдат адекватно компенсирани за своята работа. Не е редно тези, които излъчват съдържанието, да, са, да извличат прекомерна облага вместо авторите. Тези, които се занимават с, културна, с работа в културния сектор, трябва да могат да изкарват по този начин достойно възнаграждение. Иначе това ще се отрази на сектора в бъдещето Комисията ще продължи да намалява бариерите пред излъчванията в Европа и това ще продължи да подобрява съдържанието и програмите, които са на разположение. Въпреки това няма как да имаме по-добро излъчване, ако не подкрепим независимите и новопоявяващите се продуценти. Тоест не трябва само да защитаваме, а и да подсилваме културното многообразие в Европа не би трябвало да имаме доминиране на малко на брой организации от определени региони. Благодаря на колегата Лорд. Сега давам думата на комисаря Кинг. Уважаеми господин председател, почитаеми членове на парламента, за мен е голямо удоволствие да обсъждаме днес постигнатото с споразумение. Ние се договорихме по основна част от стратегията за цифровия пазар и нека да благодаря сега на докладчиците и всички колеги, които допринесаха за успеха на това досие. след договореностите на тази директива ще има по-широк достъп до онлайн съдържание така че излъчващите организации ще могат да излъчват свободно съдържание за повече хора от Европейския съюз. ще има повече достъп до различни програми и за езиковите мълцинства. Новата директива съдържа и предпазни механизми ще има онлайн достъп до а, телевизионни програми, а, но в държавите членки съответните излъчващи оператори ще имат а, права и също така а, при пряко въвеждане ще има отговорност. Утре ще се гласува по това досие. Съжаляваме, че първоначално предложеното правно основание 114 беше заменено с, 40, с правило 43А. Благодаря на комисаря Кинг. И сега давам думата отново на докладчика колегата Свобода за две минути. А, извинете, поправя се председателят. Не виждам колегата Бузек и давам думата на колегата Бутоне за минута и половина. Благодаря, господин председател. На първо място искам да благодаря на колегите и по-конкретно госпожа Ниеблер за чудесната работа, която е извършена в комисията и при междуинституционалните преговори. Текстът, който ще се гласува утре, ще позволи по-голям достъп до радиотелевизионни програми в Европа в полза на гражданите и ще улесни придобиването на авторски права. Регламентът е бе заместен от директива, като по този начин се дава възможност за преценка на държавите членки. Прилагането на принципа на страна на происход е ограничен до публицистични предавания. Териториалният принцип за правата, който е в основата за културните предавания си остава като принцип. Културното и езиково многообразие също ще бъдат запазени. В крайна сметка разпоредбите за прякото въвеждане на сигнали отстраняват проблемните ситуации, като изясняват отговорността на оператора. Така ще има максимална правна сигурност. Тази директива е важна за нашите граждани, за правоносителите и за запазването на едно качествено ниво на култура. Благодаря. Благодаря на колегата Бутоне. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Госпожа Ниблер иска да се изкаже. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Искам най-сърдечно да благодаря на нашия докладчик и на председателя на нашата комисия бяха проведени редица тристранни преговори. Той умело ни преведе през тях. Без господин Свобода нямаше да стигнем до този добър резултат. Това беше причината да искам да се изкажа. В частност смятам, че тази директива е краъгълен камък в законодателството във връзка с цифровия сектор. Тя ще доведе до по-справедливи правила, ще изясни много от условията, ще защити правата на филмовата индустрия, но също така ще укрепи правата на потребителите и на разпространителите. Смятам, че принципа на териториалност е важно да се правя, да се а, спазва, а, но от друга страна Европа живее от многообразието на своята култура и а, трябва да отдадем значението на това. Благодаря. Това бяха спонтанните изказвания. Сега давам думата още веднъж от името на комисията на комисаря Кинг. Well, uh, Уважаеми господин председател, мисля, че краткостта на днешния дебат не се отразява на това колко е важна темата. Предложението е изключително важно, както чухме. То ще доведе до по-добър достъп до онлайн телевизионно и радиосъдържание в целия Европейски съюз и е значителна стъпка напред по отношение на завършване на цифровия единен пазар това не е абстрактна концепция, ще имаме практически резултати, ще имаме по-добър и повече достъп до съдържание през граница. Според нас това трябва да се случи максимално скоро и съответно ще проследим процеса. Очаквам положителен резултат по време на гласуването утре. Благодаря ви. Благодаря на комисаря Кинг. И сега, на края на разискването, получава думата колегата Свобода, докладчик. С микрофона, ако обичате. Е, е, господин председател, уважаеми господин комисар, дебатът не очерта някакво сериозно разминаване в позициите по това предложение много се радвам, че утре можем да очакваме този принос към завършването на дигиталния единен пазар да бъде прият. Очакванията на комисаря в началото на процедурата съм сигурен бяха малко по-високи от крайния резултат на преговорите – Но още през 50-та година Роберт Шуман е записал, че Европа не може да бъде изградена наведнъж, а поетапно. И това въжи за, също, за това предложение. И така, нека да пробваме за сега така, а за в бъдеще ще видим дали не може да се разшири обхвата на законодателството и неговото приложено поле. Радвам се, че работихме в тясно сътрудничество с комисаря госпожа Ниблер. Съм сигурен, че утре начинанието ни ще се увечае с добър резултат. Благодаря на колегата Свобода. С това разискването приключва и последната точка от днешния дневен ред е докладът на госпожа Волтман с решение за създаване на Европейския механизъм за подкрепа на мира. Давам думата на докладчицата за 5 минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, дами и господа. Утре Европейския парламент ще приеме една много важна препоръка по отношение на създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира. От гледна точка на бюджета, това е извън бюджетна дейност и би трябвало да влезе в следващата многогодишна финансова рамка. Това е нов инструмент, който ще позволи на Европейския съюз да финансира дейности, свързани с отбрана, но по един по-гъвкав начин. Имаме съществуващи инструменти, които ще бъдат събрани под един съществуващ бюджетен инструмент и това ще запълни всички празнини, които съществуват в момента. Една част от а, разходите трябва да бъдат финансирани от Европейския съюз. В момента можем да подкрепим много ограничено военни действия, както и мироопазващи операции. За момента това е ограничено до операции в Африка, като например Африканската мироопазващ е, инструмента за опазване на мира в Африка. Това ще промени нещата, ще създаде по-голяма солидарност между държавите членки и ще даде по-голяма равнопоставеност. Този европейски механизъм за подкрепа на мира ще замени много други инструменти и ще успее да финансира до 45% други операции, което ще позволи на държавите членки да имат по-голямо желание да участват в тези операции, защото ще трябва да покрият по-малка част от разходите. Можем да подпомогнем международни, организ... международни операции, не само такива в Африка. И също така ще можем да създадем военни и отбранителни възможности и капацитет в трети страни. Сега имаме обучителни мисии на Европейския съюз в Сомалия. Това е чудесно, но какво се случва по отношение на реалното оборудване? Няма смисъл, ако нямат оборудване, да ги обучаваме. С помощта на този механизъм ще можем да се уверим, че имаме не само добре обучени хора, но и необходимото оборудване. Имаме и една клауза по отношение на гъвкавостта, която гарантира, че всички оперативни сили на Европейския съюз могат да бъдат финансирани. Европейски механизъм за опазване на мира, както казах, за момента не е включен в бюджета, което означава, че ще трябва да бъде под надзора на нашия парламент и това е изключително важно. Трябва да сме сигурни, че сме навременно информирани, за да можем да преценим плюсовете и минусите на всеки подход и да сме сигурни, че могат да бъдат финансирани такива дейности, които не са против член 21 от договора за създаване на Европейския съюз или против международното законодателство. Този механизъм подпомага други наши механизми за външна политика. Господин комисар, много често ние се оплакваме, че Европа не може да действа или действа твърде късно, т.е. липсва капацитет за действие в Европа. По отношение на отбраната, нещата стават все по-сложни, все по-трудно е да предвидим какво ще се случи. Затова Европейския съюз трябва да има достъп до инструменти, които насърчават мира, избягват конфликта и засилват международния мир. И което разбира се ни позволяват напълно да заемем своята роля в международен мащаб – като крепител на мира. Европейския механизъм за подкрепа на мира е липсващото звено в тази насока и за това ви призовавам да подкрепите тази препоръка. Благодаря много на докладчиците в Сянга, които много ми помогнаха. Дебатите не бяха леки, но мисля, че постигнахме чудесно съгласие и се надявам, че ще има подкрепа от ваша страна. Комисар Кинг. Много благодаря. Сега давам думата от името на комисията на комисаря Кинг. Господин председател, почитаме членове на парламента, всеки от вас. Нека първо да приветствам от името на върховния представител вашата широка подкрепа за създаването на такъв европейски механизъм за подкрепа на мира. Парламентът е подчертавал нуждата от е, механизъм, който е, подчертава повече солидарността и е по-гъвкав и ефективен. И аз се присъединявам към поздравленията за докладчицата и докладчицата в сянка за техния прагматичен подход. Във вашия доклад вие припомняте, че Европейския съюз е водещ в опазването на мира. Той е от стратегически интерес за всички. На фона на сегашното състояние в международен план сме длъжни да отговаряме на множество предизвикателства – а, този механизъм за подкрепа на мира е роден от опита ни до сега. Европейският съюз действа на базово ниво, но има в момента строги ограничения за това, което можем да се можем да реализираме. Не винаги можем да обучаваме войници в Сомалия, не винаги в Централноафриканската република може да се подкрепя прехода към демокрация. Военните операции изискват много от държавите, които пращат военни части и се иска доста ангажимент в участието, за участието в такива операции. Посредством настоящия механизъм Европейския съюз ще може да финансира всички действия в връзка с обща външна политика и политиката по сигурност по отговорен начин. Има три основни насоки, в които ще действа и ще подкрепя действията Европейския механизъм за подкрепа на мира. Той ще подкрепя и ще финансира оперативните разходи за военни мисии и за разполагането на военни части. На второ място Европейският съюз ще допринася за мирни операции на други международни партньори. И на трето място ще се подкрепят нашите международни партньори с инфраструктура, с оборудване в случаите, че се вземе такова решение. А, ограниченията за тези действия ще се дефинират от съвета. Всички действия на нашите партньори ще се проверяват, например, за спазване на основните човешки права. Комисията подкрепя подобни действия по член 31 от договорите. На разположение са и други финансови инструменти, но се изисква добро финансово управление основна част от нашата работа в посока сигурност за повече наши граждани е подкрепата за международните ни партньори и опазването на мира, важно международно благо. И още веднъж благодаря за работата по това досие и се надявам, че ще го подкрепите утре. Благодаря на комисаря Кинг. Колегата Бенифей има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Европейският механизъм за мир е финансов инструмент, стъпка напред към по-тясно сътрудничеството между държавите членки в сферата на сигурността и отбраната. С него се оптимизират съществуващите механизми. Парламентът е дал своя значителен принос към това предложение, внесено от върховния представител. На първо място разяснява се механизъм за финансиране по този инструмент на инициативи, които трябва да съответстват на принципите залегнали в международното право и харта за основните права. Изисква се и строг контрол и отчетност пред парламента. Ето защо трябва да имаме достъп до цялата документация за финансиране инициативи по този механизъм. Ще има акции в другите те държави, но трябва да направим така, че да има съответната отчетност за използваните съоръжения и оръжия. Трябва да се държи сметка и за предоставеното оборудване. Общата политика за сигурност и отбрана трябва да заляга на последователен подход и на зачитане на човешките права. Трябва да се отстояват всички принципи от харта за основните права, между които е включено и ядреното разоръжаване. Гражданското общество се противопоставя на заплахата от нова ядрена война, която е застрашава нашите страни. Ето защо мултилатерализма трябва да е основен елемент за Европейския съюз. Господин Pimenta Lopes. Presidente, o mecanismo europeu de apoio à paz proposto pela Comissão e que este Parlamento се prepara para aprovar. Много благодаря. Новото предложение на комисията, което предстои да бъде прието, още веднъж показва как се завуалира европейската политика, като се дават средства, с които всъщност се постига въоръжаване. Посредством този инструмент ще се финансират не само военни действия и операции в трети страни, но и други действия. Не сме съгласни, който подкрепя войната, не може да е за мир. В португалската конституция се казва, че Португалия не подкрепя действия във връзка с въоръжаването. Това е в разрез и с световните тенденции. Благодаря. Сега в рамките на спонтанните изказвания дам думата на колегата Уорд. Благодаря. Искам да напомня на членовете, както и на господин комисаря, че Европейския съюз е първо един проект на мира – Искам също така да ви напомня за обещанието за мир в Брюксел от 29 ноември 2012 година тук в Европейския парламент. Тази декларация за нашите намерения имаше за цел да насърчим мира в най-универсалния смисъл – вдъхновени от универсалните идеали за солидарност и мир, които са част от Хартата за човешките права на Европейския съюз и потвърдени в договора от Лисабон. Нобеловата награда за мир, присъдена на Европейския съюз, подчертава тези намерения, както и това предложение за Европейски механизъм за подкрепа на мира Идеята е да се изгради свят, който се основава на мир и просперитет. Аз предлагам всички да подкрепят, всички нови колеги да подкрепят тази декларация за мир. Колегата Флениген.